след като съобщя кога е утрешното заседание, 17 юли, четвъртък, от 10 сутринта до 13 часа. Дневният ред е публикуван на сайта на парламента. С това обявявам заседанието за закрито и ви желая приятна вечер.